Okay, I think we are all set. So, our first item on... Така, първият първата точка, по която ще гласуваме, е свързана с възражение за авторизирането за пускане на генно модифицирани царвични продукти на пазара. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Втората точка възражение за тритон Хикс 100. Едно гласуване. Моля гласувайте по електронен път. And the vote is closed and it is rejected. Отхвърля се. We move again uh, to a single vote. It's a second reading. След това пак едно гласуване, второ четене за медицинските изделия. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Второ гласуване. Следващото гласуване. Отново на второ четене за регламента за медицинските изделия и изменението към директива 83 от 2001 и регламент 188 и, и 1223. Едно гласуване. Заповядайте. Край на гласуването. Приема се. След това Конвенцията от Минамата за живата, живака. Едно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Is... Следващата точка – приложение на директивата за отпадъците от минните. Нека да гласуваме по проекта доклада. Изготвен господин Халвени. Изменение 14. За. Против. Въздържали се. Приема се изменение 15. За. Против въздържали се, приема се. Компромисно изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Шестнайсто изменение за, против, нека да направим проверка. Край на гласуването.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 Електронна проверка. Чак 38. It's a uh, tight too. Електронна проверка по 38. Край на гласуването. Разлика от един вод. Не изглежда, че някой не е гласувал този път. Um, 39. 39 за. Против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 наречено мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Международната комисия за опазване на рибата Тон в Атлантическия океан, ICAT. Няма компромисни изменения. И така. Изменение 32. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 7. За. Против. Въздържали се. Още веднъж. Изменение 7. За. Благодаря. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 33. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. 9. За. Против. Проверка. Проверка по изменение 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 34 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 35 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 36 за против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за. Искате проверка по 37. Добре. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, проверка. 17. Начало на гласуването и край на гласуването. Приема се. 64 за, против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се, проверка по трето. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се за, против. Не вдигнахте ръце. Нека да направим проверка по изменение 4. Начало на гласуването. И край на гласуването. Приема се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега окончателното гласуване по становището, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поздравление за госпожа Бриано. That's the next one. Item... Следващата точка. Мистер Patriciello репорт, гаранти. това е а, становище на господин Алдо Патричело, предоставя на граници от ЕСА на Европейска инвестиционна банка за загуби на операции по финансиране инвестиционните проекти извън Съюза. Изменение 22. За, против, въздържали се, отхвърля се. 23. За, против, въздържали се, отхвърля се. 24. За, против, въздържали се, отхвърля се. 25 и 34 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 26 за. Против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 против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 6. А, 8, извинете, за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо за, против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, отхвърля се. Десето за, против, въздържали се, отхвърля се. Единайсто за, против, въздържали се, отхвърля се. Дванайсто за, против, въздържали се, отхвърля се. Тринайсто за, против, въздържали се, отхвърля се.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 We have finished the voting session. Приключихме с гласуването и имаме много време. So the morning session и така, сутрешното ни заседание приключи. Ще се видим в 3 часа след обяд. Благодаря ви.